на парламента, който започва да тече от утре, т.е. 21 януари 2011 година. Протоколът от днешното заседание ще бъде представен за одобряване в началото на следващата сесия на парламента. Ако няма възражения, резолюциите прияти на днешното заседание ще бъдат препратени на онези, за които се отнасят. Имаме процедурен въпрос от господин Стърлинг. Благодаря ви, господин председателю. Имахме две електронни гласувания. Тази сутрин, всъщност точно преди обяд, имахме само две електронни гласувания. В този парламент над 50% от времето трябва да се гласува и 50% електронното гласуване, за да може човек да получи заплащането си. Така ли или не? Be... Да, трябва да присъствате на 50% от а, гласуванията и времето. So, Колеги, закривам днешното заседание. Желая ви приятен обяд и лек път. Довиждане.